разрешаване съгласно резолюцията за централните контрагенти. Така и е, дериватните инструменти ще да бъдат по-добре е, регламентирани. Затова и призовавам съвета е, да даде водещ приоритет на това предложение при бъдещия мандат. Така ще бъдат защитени европейските инвеститори и цялата финансова система. Благодаря на всички колеги, работили по предложението, особено на Якоб, който сега не е тук. Благодаря и за съдействието по всички други предложения, по които съм работила. Благодаря, благодаря много, колега. Гласуваме поименно е общо гласуване, край на гласуването. Приема се. И а, по такъв начин а, приключваме с тази точка. Сега доклада ФОКС Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране на бизнеса. Гласуваме текста като цяло. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Приключили сме с първото четене на парламента. Доклад Актегал, пазари на е финансови инструменти, гласуване, край на гласуването. Приема се. Приключваме с първото четене и на това досие. Честито на докладчи. Доклад Коцолино, Европейски фонд за регионално развитие, Кохизионен фонд. Гласуваме първо предложението да се отхвърли предложението на комисията. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Проект на законодателен акт на компетентната комисия. Блоково гласуване за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на а, комисията по именно гласуване, край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Две части. Първа част за, против, въздържали се. А, приема се. Втората част. по именно гласуваме. Край на гласуването. Приема се.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 Отхвърля се. 20. По именно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 две части. Първа част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Пак по същия начин. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 101. Две части. Първата по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 102. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 106 за, против, въздържали се. Приема се 110 за, против, въздържали се. Приема се 113 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 е, за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се 231 пада, тогава 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 233 пада, 234. Сега гласуваме електронно. Край на гласуването. Грация. Благодаря, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196-203 по именно гласуване. Крайно гласуването. Отхвърля се. 71, 82, 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198-205 по именно гласуване. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се 77, 78, 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83, едно край на гласуването. Отхвърлят се. 77, 78, 79, кой е за, приема се. 238, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83, 191 за, против, въздържали се, приема се. 84, 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приемат се пада следващите 85 и 86, 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87, 194 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 240. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 241. Пак поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 207 за, против, въздържали се, отхвърля се 242 Д. За, против, въздържали се, отхвърля се 243. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 94, 95, 96, 97. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 213. Пада 244 Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. 99, е, две части, първа част, по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Пак електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 пада или не пада. Не, не пада, казва председателя. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185. Добре, ще проверим. Проверяваме 208. По електронен път проверяваме 208. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. Пет части. Всичките по именно гласуваме. Първа част. Край на гласуването. Приема се втора част. Отново поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се пета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Струва ми се, че се отхвърля. 187, 199, 209 падат и отиваме на 214. То също пада 103D, 245D. Моля, гласувайте поименно. именно. Край на гласуването. Приема се 186 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 246 Д. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 105 за, против, въздържали се, приема се. 189 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 108 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 Д. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 215-216 пада, 217 за, против, въздържали се, отхвърля се 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 211 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 195-201 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 11 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 190 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Край на гласуването. Приема се. Пада 13, 14 за, против, въздържали се, приема се. Пада 219, отиваме на 187. А и то пада. И то пада. Отиваме на 15 за. Не всъщност той е поименно гласуване. 15. Край на гласуването. Приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 поемено гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 25 за, против, въздържали се, приема се 224. Пада. И така сега електронно гласуваме предложението на комисията. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам. Докладчика първото четене в парламента е приключено. Relazione Dalli, livelli di prestazioni in materia di emissioni delle autovetture nuove. Доклад да, Дали, доклади, стандарти за емисии от нови леки пътнически автомобили. За предварително за споразумение гласуваме поименно. Край на гласуването. И се приема. Декларация на комисията за, против, въздържали се, приема се. Първото отчетене е приключено. Честито на докладчицата. Релационе РИС. Доклад е, РИС намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Предварително споразумение, по именно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Така приключваме с първото четене. Честито на докладчика. Доклад Туркано продукти за наторяване. Гласуваме за предварителното споразумение. Поименно гласуваме. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Първото четене се приключва. Поздравявам докладчика. Доклада Дже защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работата. Е, искате ли да вземете думата? Колеги, това е право на докладчика, нека да го зачитаме. Благодаря, господин председател. С заключителния вод по тази директива Европейския съюз ще потвърди своята огромна амбиция да защити работниците в Европейския съюз от рискове. На милион а, работници, благодарение на работата ни, ще бъдат спасени от тези рискове. Благодаря на госпожа Улскок, на докладчика по предишното досие, все свързано с тези рискове, на всички докладчици в Сянка. Благодаря, защото ние защитаваме гражданите. Благодаря. Поименно гласуваме споразумението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Огромно мнозинство. Поздравявам докладчицата. Първото четене е приключено. Доклад е Юто. Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки. Заповядайте, госпожо Аюто. Благодаря, господин председателю. Колеги, преди всичко искам да благодаря на докладчиците в Сянка от различните групи, които в продължителната работа а, проявиха дух на сътрудничество. Текстът, а, който е одобрен от Транспортната комисия, а, помага да се облегчи движението по европейските магистрали и да се премине по-активно към други, по-устойчиви, по-екосъобразни видове транспорт. Гражданите искат от нас да гарантираме тяхното здраве и опазването на околната среда. И мисля, че тук имаме всички тези гаранции. Затова призовавам да подкрепите предложението на водещата комисия. Благодаря. Гласуваме Амблок. Е, предложенията на комисията за, против, въздържали се, приемат се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 ЦП приема се. 85-86 падат. 87 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. и се отхвърля. 90 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 82. Искате да проверим 90 Д, Разбира се. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, приема се 88 пада, също и 83 и затова преминаваме към предложение на комисията като цяло. Моля гласувайте, край на гласуването. Приема се първото четене, така приключва. Поздравявам докладчицата. Докладчик Бае Регнер оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове. Гласуваме за приключване на първото четене, за против, въздържали се. Приема се. Поздравявам двамата са докладчици. Доклад Новаков Крел, общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и техните правила за, за против, въздържали се. Приключваме първото четене и поздравявам съд докладчиците. Възражение съгласно член 105 параграф 3 инструмент за финансово подпомагане на външните граници и витове. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате да проверим? Струваме, че има огромно мнозинство, така че това мнозинство от а, пълния състав го имаме. Край на гласуването. Да, разбира се, огромно мнозинство. Възражение съгласно член 105 параграф 3 фонд обежище миграция все същото за, против, въздържали се, приема се. Възражение съгласно член 106 генетично модифицирана соя МОН 87751 гласуваме поименно край на гласуването. Приема се. Възражение член 106 геномодифицирана царевица. Отново поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Възражение съгласно член 106 някои видове употреба на бис 2 етилхиксилов талат. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Възражение съгласно член 106 и някои видове употреба на бис 2 хексилов талат за против въздържали се приема се. Хром триоксид. Възражение съгласно член 106. Параграф 1. За, против, въздържали се. Нека да проверим. По оригиналния текст гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Първа част на две. За, против. Нека да проверим. Параграф 2, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре, изменение едно. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Потвърждавам. Приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да го проверим. Изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Съображение Йота. За, против, въздържали се, приема се. Съображение С. За, против, въздържали се, приема се. Съображение В. За, искате С да проверим. Струва ми се, че мнозинството ще е същото, но нека да гласуваме. Край на гласуването. Да, точно така. Приема се. Съображение В. Оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Съображение Хикс за, против, въздържали се, приема се. Съображение Z за, против, въздържали се, приема се. Съображение АА за, против, въздържали се, приема се. АЦ за, против, въздържали се, приема се. Гласуване на резолюцията като цяло, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Приключваме. Да, заповядайте, господин Кавада. Е, искам от благоприличие да кажа, че вие е, започнахте този път. Наистина трябва да поздравим преводачите, които е, трудно следваха, обаче се справиха чудесно с това темпо. Да, да, наистина и аз много им благодаря. Благодаря на нашите преводачи за забележителната работа и то всеки ден. Доклад Брандо Бенифей след арабската пролет перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка. Комисия по външни работи, параграф 7 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 47, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим втората част, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апровато. Приема се. 48. Оригинален текст. Е, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам докладчика. Благодаря на всички колеги. Yes, <laughs> I think so.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 любезно ви моля тихичко да излезете от залата. От уважение към докладчика, нека да пазим тишина в залата. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Файон. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Надявам се все пак да възцари тишина в залата, защото ние говорим за тема, която е много важна. Тя е деликатна тема. Моля ви, колеги, Нека проявим уважение към колегата Файон като докладчик. Благодаря наистина. И тъй, колеги, ние отново говорим за визовата либерализация в Косово. И за Косово това е много деликатна тема, защото всъщност Косово е последната страна в Западните Балкани, за която все още се изискват визи при пътуване в Европейския съюз. Нека ви напомня, че Косово е изпълнила всички изисквания за либерализиране на визовия режим. Всъщност парламента даде зелена светлина на Косово преди известно време. Европейската комисия е отчела, че Косово изпълнява всички критерии. Нека ви напомня, че пред Косово бяха представени много повече изисквания, отколкото която и да било друга страна на Западните Балкани. В последно време Косово трябваше да определи демаркирането на границата с Черна гора. Много деликатна тема, но това също беше постигнато. Освен това се води борба с корупцията сред политическите елити. Именно за това силно препоръчвам утре да се застъпим за визовата либерализация за Косово. Нека си го кажем открито. Всички други страни в Западните Балкани има такъв режим по-настоящем. Това е много важно послание за страните по присъединяването. Важно е не само за политическите и економическите контакти, а контактите между хората. В момента Косово е най-изолираната страна на Западните Балкани. Ние говорим за либерализирането на визовия режим. Аз не искам да се спирам на други проблеми пред Косово днес, защото е важно да видим какви са резултатите. Днес моите критики са насочени по-скоро към европейските правителства, които не изпълниха своите обещания, именно, че когато Косово изпълни изискванията, ще има либерализация на визите. И за това питам съвета. Защо това не беше включено в дневния ред и кога ще бъде включено? Губи се доверието към нас. В страната Имайте предвид, че престъпниците нямат нужда от визи, те си пътуват свободно. Но визите са важни за тези, които наистина имат нужда. Разбира се, и при безвизовия режим има определени ограничения и косовския народ го знае. Трябва да изпълним обещаното. Нека ви напомня визовата либерализация за Украина и за други страни от днес за утре – това не беше лесно политическо решение. А сега говорим за една малка страна в Западните Балкани, на която това се отказва, без да има основателна причина. Затова сега, когато свършва нашият мандат, нека отправим тази препоръка, а именно, че сме за визова либерализация за Косово. Косово е изпълнила всички условия. Европейската комисия го отчита, но европейските правителства не желаят да го отчитат. Твърде много са случаите, в които европейските правителства блокират нашите европейски политики. Визовата политика, имайте предвид, е в сърцето на тези политики. Тя е нещо осезаемо. Аз разбирам защо Гражданите на Косово са разочаровани. От тях се искаше резултат, те го предоставиха, но сега ние не правим нищо. Не, ние в Европейския парламент, ние си свършихме работата, но сега инициативата трябва да се поема и от другите. Така че нека да приключим първото четене и да подкрепим тази препоръка. Народът на Косово очаква от нас много. Благодаря. Пала! E Много благодаря и се извинявам още веднъж за това, че имаше доста шум в началото на вашето изказване. Сега давам думата на комисаря Аврамополус. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, приветствам тези разисквания за либерализацията на визовия режим за косовските граждани. И още веднъж искам да благодаря на докладчика госпожа Файон за личната й ангажираност и големите усилия да подкрепи това предложение. Откакто започна диалога за либерализация на визовия режим през 2012 година, Комисията работи в тясно сътрудничество с Косово, за да подкрепи държавните органи при постигането на целите, очертани в пътната карта. В нашия заключителен доклад от 4 май 2016 година обективно стигаме до заключението, че Косово е направило много важни стъпки е, за постигане на целите и за това предложението ни е да се либерализира визовия режим, като датата на приемане на предложението от парламента и съвета ще бъде едновременно с това дата, в която Косово ратифицира демаркацията на границата с Черна гора и постига целите с борбата срещу организираната престъпност. Две години по-късно, 2018 година, комисията потвърди, че Косово изпълнява всички изисквания за либерализиране на визовия режим по пътната карта, включително и двете неизпълнени до този момент изисквания. Затова призовахме съвета и парламента да продължат работата по нашите предложения. Благодаря на парламента за бързо предоставената подкрепа на нашето предложение. Искам да ви припомня, че приключването на проблема с демаркацията на държавната граница между Косово и и Черна гора беше много труден и за това сключването на споразумение беше голям успех, колкото и да беше тежко да се постигне това. Необходимо е да се извлекат полките от миналото. Аз разбирам изразената загриженост и мога да разбера хората – Косово също разбира и сътрудничи пряко с няколко държави членки за намаляване на риска. Насърчаваме и ще продължаваме да насърчаваме косовските власти. Първо, да изпълняват всички критерии. Второ, да засилят своята рамка за борба с корупцията и организираната престъпност. И, накрая да работят активно по въпроса за миграцията и сигурността, като бъдат ясно информирани гражданите е, за техните права и задължения в един безвизов режим. Косово е единствената държава партньор в района на Западните Балкани, която не се ползва от облегчен визов режим. Гражданите на Косово са единствените в региона, които се нуждаят от виза, за да пътуват в Европейския съюз. Многократно съм казал, че безвизовия режим е свързан и с права, и с задължения. Косовските власти знаят това. Те си свършиха работата и аз вярвам, че ние ще продължим с нашата работа. Разчитам на вас да насърчите по време на преговорите съвета да приеме бързо предложението. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Жолте за една минута от името на парламентарната комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Като постоянен докладчик за Косово в Комисията по външни работи искам да посоча, че Косово се справи с много предизвикателства. Преди една година беше извършена ратификацията на споразумението за охрана на границите с Чарна гора. Това беше особено постижение, защото трябваше да се постигне взаимна договореност и това беше всъщност последната крачка в посока либерализация на визите. Освен това, беше постигнат напредък при борбата с корупцията, организираната престъпност и Европа гарантира, че са изпълнени всички необходими изисквания. Обаче в сферата на либерализацията на визите вече не бяха правени никакви стъпки. Ние поставихме определени изисквания и въпреки това тази точка не беше включена в дневния ред на съвета. Имаме двама партньори. Единият изпълнява своите задължения, другия не. В този случай втория партньор губи е, доверие. Ние сме задължени пред гражданите на Косово да направим това в тяхна полза. Благодаря. Сега по политическите групи от името на НП господин Адемов, 3 минути, заповядайте. Уважаеми господин председател, от началото на диалога между Комисията и Косово за либерализиране на визовия режим до 2016 година Комисията е приела четири доклада за постигнатия напредък. През май 2016 година комисията представя последните си две предложения а именно Косово, да ратифицира споразумението за границата с черна гора и да продължи борбата с организираната престъпност. с днешна дата тези два критерия вече са изпълнени както констатира докладът на комисията през. две хиляди и осемнадесета г. освен тези последно изпълнени два критерия на Косово са били поставени още деветдесет и пет критерия които тя е изпълнила всички поради изпълнения ангажимент от страна на косово е крайно време усърдните преговори и положените усилия на правителството на косово да бъдат наградени с ясни резултати. време е да покажем на гражданите на косово че европейският съюз е надежден не само за собствените си граждани но и за своите приятели извън границите на съюза. мисля че е време да покажем на европейските и косоварските граждани че когато поставим ясни критерии и е постигнат ясен резултат ние от европейския съюз изпълняваме нашия поет ангажимент а този ангажимент е да позволим на гражданите на косово да пътуват свободно в рамките на европейския съюз. нека не забравяме че косово е последната страна от западните балкани за която визовата либерализация не е факт. нека не се оправдаваме с международната престъпност защото визовата либерализация не е тази бариера която ще спре тази престъпност искам да припомня някои факти а именно броят на молбите за убежище от косово е намалял драстично. косово е подписало двадесет споразумения за реадмисия със страни от европейския съюз. в косово стартира кампания за информиране на гражданите относно правото и задълженията на безвизовия режим. косово е увеличило броя на граничната полиция като превантивна мярка. косово разполага с правна рамка която обхваща всички аспекти на тероризма и е в съответствие с достиженията на правото на европейския съюз и международните инструменти за борба с тероризма. последно бих искал да подчертая че косово продължава да изпълнява всички други критерии определени от пътната карта за либерализиране на визовия режим свързани с обратното приемане и реинтеграцията сигурността на документите управлението на миграцията и границите обществения ред и сигурност затова предлагам да гласуваме в подкрепа на визовата либерализация на косово. благодаря ви. Благодаря. Сега от името на социалиста и демократите думата има госпожа Зипел. Две минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди три години комисията излезе с предложение Косово да се освободи от задължението за визи. Още тогава комисията беше убедена, че Косово ще изпълни последните условия за либерализация на визите своевременно. И това наистина се случи. Комисията миналия юли потвърди това. Въпреки това, днес ние не гласуваме за резултат от тристранни преговори. Пътната карта за либерализацията на визите в Косово беше представен 4 години след тези за останалите страни от региона и все още някои държави членки блокират преговорите. Това изолира Косово и забавя европейската интеграция. Как можем да обясним на хората там, че Европейския съюз изведнъж поставя други условия, след като страната е изпълнила всички критерии за либерализация на визите. Тази позиция допринася не само за загуба на доверието на Европейския съюз сред населението на Косово, но не само в Косово обещанията, които сме дали на Косово, трябва да бъдат спазени. Да, някои държави членки не са признали Косово като държава, но за либерализация на визите не се изисква признаване на Косово като държава. Трябва само да се признаят пътническите документи, които, между другото, още към настоящия момент са много сигурни. Ние не трябва да оставяме по-дълго време Косово навън. Изпълнили са условията за либерализация на визите, парламентът има ясна позиция и е крайно време съветът, който отново няма представител тук, да не блокира повече, за да може Европейският съюз да спази обещанието си. Благодаря. Благодаря. Сега от името на ЕКР. Господин Вестисен. Er Благодаря. Има много добри е, основателни причини скептично да гледам на либерализацията на визовия режим за Косово. Първо, има един основен проблем. Е, част от държавите членки не признават е, държавността на Косово. Именно това доведе до сегашното състояние на нещата и в съвета. За мен и за групата на ЕКР обаче е дори по-важен един друг проблем. Едностранна е либерализацията. Когато говорим за организирана престъпност, наистина се сблъскваме с огромни проблеми в Западните Балкани като цяло. И за това, според мен, е съвсем разумно да запазим визовия режим за Косово. Нещо повече, аз лично сериозно се безпокоя от а, голямата радикализация в Западните Балкани. Сигурността на европейските граждани е на първо място и затова трябва да бъдем предпазливи. Визите са много добър инструмент за пресяване на желаящите да влязат в Европейския съюз и трябва да помислим за споразуменията за връщане. По-добре за тях да мислим, а не за либерализация на визите. Благодаря сега от името на АЛДЕ госпожа Млинар. Заповядайте. Uh, Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Благодаря на Таня Файон и за всички докладчици в сянка за техните усилия. Всъщност по този файл се работи още от 2016 година, когато комисията предложи да отпаднат визовите изисквания към гражданите на Косово що се отнася до шенгенското пространство. Както беше казано от комисаря Аврамополус, миналия юли комисията отбеляза, че двете най-важни изисквания за това са изпълнени. Косово е ратифицирало споразуменията за границата с Монт Черна гора и освен това Косово е засилило борбата срещу организираната престъпност и корупцията. През септември ние гласувахме за междуинституционални споразумения. Утре пак ще гласуваме, за да може следващия мандат да финализира визовата либерализация. Косово твърде дълго чака за това. Визовата либерализация ще бъде една почтена и справедлива следваща стъпка. Същевременно това решение наистина ще улесни контактите между хората, професионалните и економическите обмени, социалните и културни връзки между Европейския съюз и Косово. Това споразумение ще насърчи реформите и в други трети страни, за да работят по посока на зачитане на върховенството на закона и човешките права. Призовавам държавите членки и съвета да приемат своята позиция възможно най-скоро, за да започнат най-сетне преговорите. Не може да има предразсъдъци и гражданите на Косово да бъдат възпрепятствани да пътуват свободно в шенгенското пространство. Сега от името на зелените господин Госпожа Валеро, една минута. Благодаря. Има страни, които не са признали Косово и наказателният съд в Хага не вижда тук някакво противоречие. Е, всъщност, е, пет страни не желаят да признаят тази страна. Испания, Гърция, Кипър – Румъния и Словакия. така че няма изключение от задълженията за виза. Но Косово изпълни критериите и сега е време ние да изпълним нашата задача, да няма повече политически пазарлъци в нашите позиции. Ние знаем, че има много хора, които не признават Косово, които гласуваха за изключването, особено в някои от специализираните комисии. Но въпреки това ние приветстваме този доклад. Благодаря. Сега за Обединената левица госпожа Вържия за две минути. Благодаря ти, скъпи Фабио. Косово е една страна с по-малко от 2 милиона граждани, тъй като знаем, че при войната имаше над 3000 убити. времено все още тази страна чака либерализирането на визите. Това е в нашата компетентност. От 2008 година Сърбия и Черна гора получиха това 2010 Босна, е, но Косово са изолирани в Западните Балкани. И пред Косово бяха предоставени подробни изисквания. Същевременно 2016 година комисията направи своето предложение. Обикновено ние работим много бързо по такива споразумения – за визова либерализация, ако това е Тонга, Кирибати и коя ли не е друга страна, чието граждани едва ли ще се окажат на наша територия и без друго, освен ако не са няколко богати туристи. Същевременно същото не се прави на Балканите – не всичко е съвършено, така е, но Косово направи големи усилия. Освен това, често се говори за корупция, за съдебната система, но съседните на Косово страни не са по-добри в това отношение. Мандатът беше прие 2016 година, ние гласувахме в пленарна зала 2018 година, но съветът все още не е приел мандат за преговори – освен това има държави членки, които все още не са признали Косово. Нашата група е за визова либерализация, за свободно движение. Не трябва да се прави изключение за Косово. Затова подкрепям позицията на докладчика. Благодаря и много за нейната упоритост. Благодаря. Благодаря. Сега от името на групата НСЕ господин Зилстра. Минута и половина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По неясни причини Европейската комисия иска да въведе безвизов режим сколкото е възможно повече страни, включително Косово. Косово обяви независимост, но не всички държави членки са я признали. Има проблеми и с престъпните банди от Косово, които проникват в Европейския съюз. Аз искам да ги спрем на границата, комисията видимо не. Мисията за върховенството на закона се провали. Това се потвърди от холандските членове на мисията. Проституция, контрабанда, трафик на хероин са е, все престъпления, пред които полицията си затваря очите, има цели престъпни картели. Дори корабът да е засмолен навсякъде, ако има една единствена пробойна, той ще потъне в края на краищата. И нека това да не бъде е, кораба на Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на господин Епитидиус. Заповядайте. Да. Благодаря, господин председател. Предимствата за гражданите на Косово от е, визовата либерализация са очевидни, обаче сигурността е нещо, за което правителството на страната трябва да се погрижи. То предприя усилия, обаче не успя да изпълни наистина всички условия. Например, все още Правителството не е преодоляло изцяло организираната престъпност и страната всъщност е обежище на терористи. Ние виждаме, че има непрекъснато инциденти по границата с Сърбия и са въведени мита за продукти от Сърбия. Има стремежи към конфедерация с Албания, което показва, че има териториални стремежи във вреда на Гърция. Поради мен, за това, според мен, не разбира